Уважаеми колеги, извинете, трябваше да изляза за малко извън залата, защото трябваше да се обсъди въпроса с изпращането на наблюдатели за изборите в Грузия и Украина. На председателския съвет беше решено да се изпрати писмо за броя наблюдатели за тези две страни, така че трябваше да се постигат компромиси по коридорите. Надявам се, че ще се отнесете с разбиране към това. Така че трябваше да обсъждам нещата по коридорите, но това доведе до добри резултати. И така, имате ли някакви бележки по дневния ред? Не. Така, вече ви съобщих за Украина. Прочетохте, надявам се, протоколите. И след като сте ги прочели, имате ли някакви възражения към протоколите? Значи или нямате възражения, или не сте ги прочели. Добре. Добре, преминаваме към точка 4 от дневния ред обсъждане или обмен на мнения с Филипо Гранди, генерален комисар на Агенцията на ООН по хуманитарна помощ и дейности в Палестина. Смятам, че това, което ще чуем от господин Гранди, ще бъде изключително важно, особено що се отнася до ситуацията на бежанците и това какво се случва в региона. Получаваме доста тревожни новини, най-вече от Сирия. И смятам, че това ще има сериозно влияние върху вашата професионална дейност. Може би бихте могли да ни очертаете една обща картина. 2000 са сирийските беженци само в Йордания – 200 хиляди са се струпали на границата с Турция и хиляди очакват да пресекат границата с други страни. Така че е добре да знаем какво се случва. Включително и ситуацията в Ливан е, предизвиква за грешеност. Знаем, че в региона в Сирия и около региона има много етнически групи и ситуацията е катастрофална. Хората се страхуват за живота си. Всичко това може да доведе до разпада на Сирия като държава. Мисля си, че е добре да обсъдим всички тези въпроси. Аз съм потресен от това, че ние като политиците не можем да направим практически нищо. Единственото, което можем да направим е само да подпомагаме хуманитарно бежанците, просто да намалим тяхното страдание. И наистина много съм мрачно настроен. И трябва да сме много внимателни. Искам съвестта ми да бъде чиста и да знам, че сме направили всичко каквото можем. Благодаря ви, господин председател. Опасявам се, че това, което ще ви разкажа, няма да подобри вашето настроение. Миналия път бях тук. Преди една година срещнах се с вашата комисия тогава. Вие знаете, че генералният комисар на тази агенция има и задължението да напомня на хората за една кауза, която е забравена. И, за съжаление, през изминалата година, след като се срещнах с вас, миналия път, каузата на палестинските бежанци стана още по-забравена, беше още по-изтласкана на периферията в сложния регионален контекст, за който загаднахте вие, господин председател. Днес основното, което ще кажа, ще бъде още повече да изтъкна, че 5 милиона палестински бежанци в региона са блокирани, както в ивицата Газа, така и в Сирия. И също така от политическа гледна точка те са блокирани, защото процесът не върви на никъде. Процесът буксува. Мисля се, че в момента палестинците преживяват изключително тежки дни. Тяхната ситуация винаги била тежка през последните 60-70 години, но в момента ситуацията е в най-голям застой, защото няма никакъв напредък по процес, мирния процес в Близкия изток. Няма никакъв напредък по признаването на палестинската държава. Също така няма никакъв напредък в вътрешната политическа динамика в отношенията между двете основни политически групировки в Палестина. Ако вие сте палестинец, днес имате твърде малко възможности за едно по-добро бъдеще. Било то от финансова или от политическа гледна точка и международната общност. Всички ние като че ли сме доволни от това, което продължаваме погрешно да дефинираме като статус, статукво на израелско-палестинския конфликт. И статуквото означава, че ако ви сте палестинец, който живее на западния бряг, това статукво изобщо не е статукво, защото вашите права, включително и вечните права, правата върху земята ви, всички други ваши права непрекъснато се подкопават всеки ден. Това не е нещо, което бих нарекал статукво. Също така, целият този застой, който е свързан с ситуация на палестинците, е поставен в контекст на твърде динамична ситуация в региона, най-вече в Сирия. При това ситуацията става много трагична. Миналата година ние бяхме окоръжени от динамиката в Близки изток, а сегашната динамика, определена от събитията в Сирия, дава основания да сме много по-загрижени, защото виждаме едни тревожни тенденции. И ако ако сте един уязвим човек в Близки изток и след 60 години палестинците продължават да са уязвими, вие сте особено изложен на риск от насилие, нестабилност. Нещо, което става все по-типично за териториите, където живеят палестинските бежанци продължение на 60 години това се е случвало многократно на палестинците. Помислете си за гражданската война в Ливан, помислете си за черния септември в Йордания. И отново това се случва поради конфликта в Сирия. Бих искал да се спра на редица случаи или ситуации, които показват целия застой и блокиране, свързани с ситуацията на палестинците. Нека да започнем с Газа, с ивицата Газа. Много от вас са посещавали тази територия, много от вас предполагам, че ще посетят тази територия скоро и аз се радвам на това. Смятам, че ивицата Газа вече е една забравена криза. Бих ви напомнил, че ивицата Газа е, може би, един символ на това, колко палестинците и тяхната трагична ситуация са забравени от международната общност. През 2009 година, само преди 3 години, и ние в нашата агенция просто не знаехме как да освоим финансовите средства, цялата подкрепа, която получавахме от цялата международна общност, за да подпомогнем палестинците в пивицата Газа, включително 1 милион беженци там. Днес ситуацията не се е променила радикално, но ние едва смогваме да финансираме най-жизненоважни програми за хората, например разпределяне на продоволствена помощ или други видове абсолютно жизнено важна хуманитарна помощ, които са необходими на хората, които страдат от блокадата. Онези от вас, които са посещавали ивицата Газа, знаят, че ние преди имахме една чудесна програма, която се наричаше Летни игри. И през лятото организирахме за 250 хиляди деца а, игри, спортни занимания. Но ние трябваше да се откажем от тази програма, защото трябваше да финансираме предоставяне на храна. И дори за храна парите не стигат, камо ли за летните игри. Не знам доколко сте се запознали, но бих посъветвала нези от вас, които са посещавали Ивицата Газа, да прочитат този кратък доклад, който е заглавен Ивицата Газа 2020 година. Преди няколко дни ООН е публикува този доклад с участието на нашата агенция и в него съдържат прогнози за ситуацията в Газа през следващите няколко години. Това не е леко четиво, Анализират се най-вече три или четири сфери, които продължават да бъдат изключително засегнати от блокадата. Най-вече економиката, също така инфраструктурата, качеството на водата и възможността на хората да се придвижват свободно извън ивицата газа и да се връщат Сигурно знаете, че преди няколко дни един млад палестинец се самозапали. Това е пример на един символичен акт в арабския свят, той го направи от отчаяние поради ситуацията му, ситуацията на неговото семейство. И предполагам, че знаете, че за съжаление двама души последваха неговия пример. За щастие, техният живот беше спасен. Има много очаквания в Газа, че ситуацията в Египет ще има положително влияние върху ситуацията в ивицата Газа и това може да се случи в бъдеще. И е, разбираемо, че е, региона се отличава с много сериозна динамика, която привлича вниманието на международната общност и Ивицата газа престава да бъде приоритет. Затова трябва да помислим за това каква подкрепа можем да осигурим, за да насърчим политическото помиряване и да направим нормален живота на хората в ивицата газа. Това са нашите приоритети. Да, разбира се, маргинализацията на ивицата газа, обедняването на населението означава, че Онези, които искат да се възползват от недоволството на населението, в момента започват да наделяват. Ние с голяма загриженост наблюдаваме изстрелването на ракети от ивицата Газа в Южен Израел, ние заклеймихме тези насилствени действия, но блокадата в дългосрочен план не служи на интересите на сигурността на страните в региона и най-вече на интересите на Израел и Египет. Моля, не забравяйте, че ивицата Газа продължава да разчита на една економика, която е основана върху контрабанда на стоки през тунелите, т.е. нелегална економика или на субсидирана економика, финансирана от международната общност. Това не е устойчиво в дългосрочен аспект. И точно това посочва доклада Ивицата Газа 2020 година. Отново бих искал да подчертая, че фактът, че нашата агенция днес се сблъсква с затруднения при продължаването на програмите си в ивицата Газа, допринася за още по-голямата неустойчивост на тази територия, на която живеят милиони и половина души. Нашата агенция подпомага две трети от това население чрез своите програми. И много сме загрижени за бъдещето на тази важна територия, която е в съседство с Европейския съюз. Is... И ние виждаме как статуквото съществуващо положение не е съществуващо положение, запазване на съществуващо положение. Е, вие знаете, че селищата не са законни, са според международното право, включително и в източен Иерусалим. Независимо от това, продължава строителството на селище и въпреки, че преди няколко дни бяха изтеглени заселниците от Мигрон, от Израел. Но това е само една малка стъпка, обаче има много повече и много по-масштабни стъпки в противоположната посока и те се правят всеки ден. Заселниците, израелските заселници стават все по-агресивни. Аз отговарям за сигурността на организацията на ОНЕ в Израел, Западния бряг и Ивицата Газа. И ние днес разглеждаме насилието от страна на израелските засилници като една от най-големите заплахи за сигурността, дори и за нашата сигурност. Разрушаването на палестинските жилища продължава без да отихва. През първите 8 месеца на 2012 година с 15% се увеличи събарната на сгради в, съответ... в сравнение с същия период през миналата година и с 62% през същия период през 2010 година. Ситуацията е особено трагична в източен Иерусалим и по крайбрежието. И по този начин се затруднява изключително много живот на палестинците в тези територии, особено за 750 хиляди палестинци, които живеят в тези е, територии, които не могат да водят нормален живот и не могат също така да изпълняват религиозните ритуали. Е, срещах се с представителите на европейските институции, които представляват парламента, съвета и комисията, ние също така много високо ценим нашите европейски партньори, с които работим на място. Високо ценим подкрепата на европейските институции, защото те се стремят максимално ясно да изразят своята загриженост и да изискват да се зачитат принципите на правовата държава. За съжаление, трябва да ви кажа, че ако всички тези изявления не са подкрепени от реални, силни политически действия, за съжаление трябва да кажа, че значимостта на тези изявления няма да бъде особено голяма. Време е да се изисква да се реализира на практика принципа на върховенството на закона. Трябва да се прекрати насилието, изграждането на селища и събарянето на палестинските жилища, разрушаването на палестинските жилища. Аз се срещах с министър-председател Фаят и ние говорихме, че е необходимо да продължат инвестициите в проекти в възможните политически решения, но е важно най малко да се инвестира в проекти и в развитие в онези територии, които са най-застрашени, най-вече това е източния Ерусалим. Третата ситуация е спомената от председателя. Това е Сирия. Според мен Сирия символизира уязвимостта, която продължава да преследва над 60 години палестинските беженци, след като започна тяхното бягство от палестинската територия. В момента има милиони сирийски беженци, и също така има много други представители на различни етнически общности, например иракчани, които живеят в Сирия. И всички те са подложени на риск от насилие, насилие, което е обхванало всички страни на Сирия и застрашава живота на хората и се намесва в нормалния им живот. Аз самия посетих в края на юни Дамаск. Много добре познавам Сирия, бил съм там много пъти. Беше абсолютно ужасяващо да видя как само за броени месеци тази страна беше тласната към война и беше много ужасяващо да видя също как много хора – включително и хора, които ги познавам, добре и знам, че те са едни смели хора, всички те се страхуват. Сутринта те ни казват, ние излизаме да отидем на работа, и това са онези, които все още имат работа, ние излизаме да заведем децата си на училище. Ние не знаем кой ще ни пресрещне нагъла на улицата. Това могат да бъдат войници от правителствената армия или някакви военизирани групировки които са на страната на правителството, или други военизирани групировки, които са срещу правителството и които никой не ги знае. И всичко това е ужасяващо. Хората са застрашени от е, това да бъдат ограбени и дори да бъдат убити. Това е анархия и липсата на бъдеще. И това са двете неща, които най-много притеснява хората. Нека сега да ви говоря за палестинците в Сирия. Половин милион са бежанците там, т.е. много значително младсинство. Живеят около градските центрове, предимно в Дамаск, но и в други или около други е, градове, защото е, от друга страна знаете, че градовете са центъра на конфликта в тази страна. И от много години, от десетки години, палестинците, както и всички други бежанци в Сирия, се радваха на защита, добре посрещнати. Сирия беше една от най-стабилните страни за палестинските бежанци. И е, до първите етапи от конфликта, първите месеци, мога да кажа, че палестинците успяха да не бъдат въвлечени в този ужасен конфликт президента Абас излезе с много сериозни декларации, призоваващи палестинците да не вземат страна в конфликта. Но конфликта започва да се простира твърде на широко и да засяга всички. Просто не е възможно в момента да не бъдеш ангажиран в този конфликт. Това се отнася и за палестинците, които са изключително уязвима група. В момента около 250 хиляди бежанци, много внимателно проведохме този анализ, са засегнати от конфликта. Е, подобна е пропорцията на засегнатите граждани от Сирия, но проблема за палестинците е още по-голям. Какво означава това? Първо има проблеми с сигурността особено при придвижването. Е, не забравяйте, че много бежанци в околните е, страни е, всъщност биват вътрешно разселени. Не мога да ви дам никакви данни, не ме питайте, затова много е трудно да получим такава статистика. понякога те се заселват в обществени сгради или биват приети от семейства – но във всички случаи има проблем с това къде могат да живеят тези хора. Също така има проблеми с здравеопазването. Всички тези хора, които напускат домовете си, много често имат нужда от допълнителна медицинска помощ, но те не живеят в места, където могат да получат такава помощ. Освен това съществува и бедността. Сирийската економика се базира главно на малки предприятия, малък дребен бизнес. Всички те в момента се сриват. В момента статистиката казва, че 75% от дребния бизнес не функционира. А, а там се намираха и възможностите за работни места. Тоест, и палестинците не са в състояние бежанците там да намират работни места. Ето това са проблемите, които трябва да бъдат решени с предоставяне на продоволствена и парична помощ. Но основният проблем в края на краищата е сигурността. И това е нещо, с което хуманитарните агенции не, може, не могат да се справят, защото е, продоволствена помощ, пари, е, жилища, евентуално можем подслон можем да осигурим. Но е, ние си сътрудничим с много други агенции. и Все още успяваме да предоставим много значителна продоволствена и друга помощ. Естествено, необходими са ресурси, но е, за съжаление, средства не достигат. За всички нас, които работим там на място, средствата са много ограничени. Нека да коментирам сега какво се случва в съседните страни. Кризата в Сирия се отрази много сериозно във всички е, страни около нея, включително и в Ирак. Ирак е много интересен пример и нека така да ви представя нещата в контекст. Може би си спомняте, че в последните години палестинците, които живеят в Ирак, е, се наложи да се изселят към е, Йордания но сега се връщат, защото положението в Ирак е много по-добро в момента, отколкото това в Сирия. И страните, които са най-засегнати от миграционните потоци са Ливан и Йордания. Няма да ви давам цифри, те са много противори устойчиви. Ние имаме една, ние стигнахме до един вид данни, други агенции дават други, но що се отнася до палестинците, процента е много малък, около 4000 души са се установили в Ливан и може би около 1000 в Йордания. Но критичният момент тук, и това се отнася до всички бежанци, които се изнасят в съседните страни, не само палестинците, е, че те отиват в страни, където вече положението е разбалансирано. И палестинците, и в Ливан, и в Йордания се оказват един много сложен допълнителен елемент от общите от общата картина. Тоест, те осложняват допълнително сложната ситуация в тези страни. Защото там има и десетки хиляди е, сирийци бежанци, които така или иначе представляват сериозен проблем за вече затрудненото функциониране на обществото там. И аз ви призовавам, както и преди малко направих това, да дадете помощ за хуманитарните дейности не само в Сирия, но да не забравяме и необходим нуждите на всички съседни страни за предоставяне на подслони помощ на бежанците. Затова ви призовавам да при... подкрепите нашата кауза в подкрепа на Йордания и Ливан. Хората бягат от страх, от несигурност и ние трябва да им осигурим по някакъв начин убежище ние ще излезем с ревизиран преразгледан призив за финансиране за нуждите на палестинските бежанци в Сирия и други страни. Други агенции също ще направят подобен апел. Аз Проведох отлични разговори тук с много представители на европейските институции, комисар Георгиева и така нататък и се надявам, че можем да разчитаме на вашата подкрепа. И последно, преди да приключа, не забравяйте, че а, в края на краищата трябва да си върши да се върши там и е, всичко, което тече в ежедневието. Примерно 500 хиляди деца трябва да стигнат до училището си в тази област всеки ден. Аз съм говорил пред вас нееднократно и, и днес го повтарям. Нашите средства не достигат. Е, действително радваме се, на отлична помощ от Европейския съюз, но и в момента не ни достигат около 40 милиона. може би това не изглежда като огромна сума, но за нас тя би се измерила в милиарди, защото ще може да ни даде възможност да действаме в една изключително сложна економическа ситуация. Отправихме искане към комисията. Госпожа комисарката реагира много положително. Надявам се, че ще бъдат подкрепени нашите усилия и се надявам, че и вие след това заседание знам, че ще гласувате въпроси от бюджета и ви е, призовавам да е, помислите и за това колко важно е да има подходящо финансиране, както е, за подкрепата на палестинските бежанци, не само тази година, но и през следващите години, когато нуждите ни ще бъдат все толкова тежки. Благодаря ви за всичко и нека да кажа, че моето чувство е, че аз в момента говоря не само с политици. Вчера се срещнах аз лично винаги се притеснявам, когато чуя много думи от страна на политиците в, за хуманитарната помощ. Много се радвам, че вие подкрепяте идеята за хуманитарна помощ, но имайте предвид, че вие, политиците, трябва да сложите акцент върху това, което е най-важно, т.е. да се действа в политическата сфера за решаване на палестинския въпрос – а, а и е, в последствие заражаване на Израело-палестинския конфликт. Благодаря, господин председател. Ich glaube, es war ein sehr informativer Bericht. Wir haben jetzt eine Reihe Wortmeldungen, aber noch eine Viertelstunde Zeit. Много интересно беше вашето експозе. Благодаря ви, но сега наистина ще трябва да пристъпим към гласуването. Нямаме много време, а шестима желаят да се изкажат. Умолявам ги да бъдат кратки. На ръководителите на на ръководителя на делегацията ще дам две минути, на останалите по една, ако не възразявате. Господин Кастело, който е ръководител на делегацията за връзки е, с Палестинския законодателен съвет, има думата. Оказва се госпожа Кастело. Благодаря. Благодаря на нашия гост от Агенцията за хуманитарна помощ и благоустройство. Ние високо ценим работата на тази агенция. Както каза нашият председател, казаното от вас бе много съдържателно и е хвърля определено светлина върху политическото положение днес е, в Палестина. Ние предстои да посетим ивицата Газа е, към края на октомври. Вчера нашата делегация е, разговаря с посланика на Европейския съюз в района и наистина краските са особено черни. Един от изводите е, че статуквото не може да се запази. Не може да се удържи положението, то наистина се влушава и решението отпада отвъд хоризонт. Опасяваме се, че предвид динамичния развой на политическите събития в Близкия изток, положението на, на палестинците, на, на палестинската автономия до някъде се пренебрегва, но аз бих искала да ви уверя, че то е все така на наше внимание. Друг въпрос е за разширяването на израелските е, селища, за отношението към бедуините, множество нарушения на правата на човека. Дадените ми две минути не са достатъчни да и се спра на всичко. Един от въпросите обаче, господин Горанди, който бих искала да поставя на вашето внимание във връзка с работата на вашата агенция е такъв. Похвални са вашите усилия, но буди тревога това, че агенцията се е превърнала почти в самостоятелна държавна власт грижайки се за вече няколко поколения потомствени бежанци, които нямат граждански статут. И единственият орган, на който могат да се осланят, е именно вашата агенция. Да, необходимо е политическо действие. Необходимо е да се окажем на висотата на оказваното ни до сега доверие. И ние сме решени е, да е, правим именно това. Нашата делегация има подробна работна програма, но се обръщам към вас е, с призива да ни посочите всичко допълнително, което би трябвало да извършим. Председателят прекъсва ораторката, времето и изтече. Благодаря. Господин Дави, той е толкова бързорек, знаете, че ще се справи е, в даденото му време. Благодаря ви, господин председател. Е, е, благодаря на, на нашия гост от агенцията. Ние високо ценим нейната работа. Бих искал да се спра на две неща. Първо, ако може на нас, но, но не само на нас, на, на, на цялата политическа общност и то е, отвъд границите на Европейския съюз, да дадете информация за донорите. Кой всъщност дава парите? Нали, кой, кой какво дава? По линия на солидарността с палестинците. Давайки си сметка, че вие е, не се занимавате непременно с това, т.е. следващото, което бих искал да, да погледна, е, имайки предвид последното, което казахте, как оценявате политическото положение в региона на този етап? Благодаря. Госпожа Мюнис има думата. Благодаря, господин председател, господин Гранди, благодаря и на вас. В нашата група ние сме се ангажирали с гарантирането на достатъчно бюджетни средства за подкрепа на мирния процес в Палестина и за финансирането на вашата агенция. И тази година ще се постараем да постигнем спазване на поетият от Европейския съюз ангажимент още през 2011 година за тези 300 милиона евро, от които се нуждаете. Но е, държавите членки се отдръпват. Ето, е, Испания беше обещала 12 милиона, сега заявява, че може да отпусне само 11. Имайки предвид, че следващата сряда Европейския съд ще вземе решение за разрушаване на бедуинското училище Ел Кан Хамар. Как, как как се отнасяте вие към а, а, отношението на израелските власти? А, а, възможно ли е тяхното отношение да има и финансов ефект, неблагоприятен предвид сегашното им поведение? Следващият оратор. Господин Горандия, една минута няма да ми стигне само да ви поднеса извин, извиненията си за това, че не ви отдаваме достатъчно е, внимание и повече време в случая. Ние, разбира се, подкрепяме вашия призив за по-голяма, достатъчна финансова подкрепа. Аз мога да се ангажирам с подкрепа от наша страна, но не мога, разбира се, да обещая, че подкрепата ни ще доведе до някаква положителна промяна. А нашата задача не се свежда единствено до хуманитарната помощ, а и до принос за окончателно урегулиране на проблема. Европа до сега не отговаря на очакванията. Оставихме други да водят, но те пък сякаш желаят да запазят статуквото. Статуквото обаче наистина е неприемливо А, и най-вече Израел, трябва да кажем, не е готов да върви напред, а е длъжен Израел да заживее в мир със своите съседи. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз неколкократно съм посещавала Газа и е, Западния бряг. Е, Знам какво е положението там, високо оценявам вашите усилия, но аз бих искала да напомня, че е на лице проблема за разрушаването е, на, на построеното, което струва страшно много пари. 16 обект, които са финансирани, в последствие са разрушени от Израел. До кога всъщност можем да прахосваме средства по този начин. Да, ние се изказваме за правата на човека, за върховенството на закона, но можем ли да е, се задоволим единствено с думи? Вие обръщате към нас огледало. И аз знам, е, че повечето от колегите тук си дават сметка, че повече така не можем че европейците не могат все така до безкрай да финансират и вашата агенция, и възстановителните работи, е, когато построеното се руши, предвид, че единственото решение е политическото решение. И парите са едно, но Европейският съюз не се оказва на висотата на политическата си роля. Ние наблюдаваме изборите е, в Палестина, както впрочем и другаде, в Конго, е, Киншаса. Признахме резултатите от изборите, а в е, палестинската територия, в палестинската автономия, при прекрасно организираните избори, решихме да не приемем резултатите. Благодаря. Следващият благодаря, господин Горанди, за много ясният, изчерпателен доклад. Няма какво да се добави, мисля, но имам два въпроса. Първо за отварянето на границата между Египет и Газа. Как ще се развият там нещата? И на второ място растящите цени на хранителните продукти и други е, продукти от първа необходимост. Как смятате ще се реши проблема. Благодаря, господин Килница. На тези въпроси е, трябва да се гледа и от едната и от другата страна. Е, от политическа гледна точка. Е, и трябва да кажем, че и едната и другата страна в този конфликт, в, в това неразбирателство имат своята отговорност. Господин Горанди, съвсем накратко е, ще отговоря на всичките ви въпроси, поне ще се опитам. Нашите донори, първо, в преобладаващата си част са европейци. Нашата издръжка е около 1 милиард годишно, милиард долара годишно. Е, става въпрос издръжката на агенцията. През последната година европейските държави членки и Европейската комисия обезпечиха около 44%, Съединените щати около 25% и останалото от различни други донори. Относителният дял на помощта от арабския свят, трябва да ви кажа, нарасна значително. Саудитска Арабия миналата година бе третият по големина донор, но тяхното участие все още е твърде непредсказуемо а, а са необходими и средства за капиталовложение. Наскоро посетих Бразилия, която се ангажира с значителни средства за нашата издръжка. Турция също. А следващата година, за първ път, откакто съществуваме, ще получим вноска от 2 милиона долара от Руската федерация. Значи, прииждат донори, но е, традиционните донори е, си остават с най-голям относителен дял. Какво да се прави? Чисто практически, на страна от финансовия въпрос. Най-важното нещо, което може да направите за газа, според мен, е да продължавате да настоявате да се вдигне блокадата. Като имате предвид, че въпросът е много сложен. Всички си даваме сметка, Впрочем, признаваме загрижеността на Израел за собствената му сигурност, така че е, нещата трябва да се уредят без да се подронва сигурността, особено на южната част на Израел. От друга страна обаче ние трябва да повтаряме, че блокадата е неправомерна, съгласно международното право. И от друга страна, трябва да се насърчава помощта за газа. През последните две години ние водихме конструктивен диалог с израелските власти за одобряването на строителни обекти. Толкова по-добре това трябва да се насърчава и ускорява, тъй като все още не е достатъчно. В една друга област, непряко свързана с нашата работа, износът от Газа към Израел и Западния бряг, естествени пазари, трябва да се насърчава, защото това е гръбнакът на един е, жизнеспособен частен сектор в ивицата Газа, която сега почти изцяло зависи от контрабанда и друга незаконна стопанска дейност. Напълно съм съгласен с вас. Отчетността трябва да се отстоява на територията на Западния бряг. Ако се нарушава правото, още повече международното право, това трябва да се заявява открито. Недостатъчно се прави още от международната общност срещу разширяването на селищата, на израелските селища не, не, не бих желал да коментирам политическата обстановка. Вие добре знаете защо. Бих искал да кажа само едно. Много хора ме питат дали спя спокойно нощем предвид финансовият дефицит, с който трябва да се справяме. Отговорът ми е това едно на ръка. Далеч по тревожен за мен е политическият дефицит. Онзи ден при Генералната асамблея се е, е състоя е е, е, е, съвещание със странното, бих казал, иронично заглавие сигурност и защита. Все аспекти, които до сега международната общност не успява – да гарантира. Но мирният процес не само е спрял, не се вижда възможност за подновяването му. Сега се очакват президентските избори в САЩ и така нататък. Хората на място в Близкия изток са скептично настроени. Търсят се нови идеи. Нови идеи, които могат да дойдат от Европейския съюз. Благодаря. Смятам, че успяхме да получим огромен обем, обем информация за ситуацията. Много ви благодаря. Пожелавам ви успех във вашата бъдеща дейност. Несъмненно пред вас стоят много предизвикателства и ние ще продължим да поддържаме тесни контакти. Благодаря ви. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum nächsten. Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 5. Общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Ще гласуваме преди всичко по самите показатели, количествени показатели. Докладчикът Госпожа Ядемайки, дали искате да кажете нещо преди да започнем гласуването? Къде е докладчика? Мисис, кой си ден? Едуардо? Едуардо? А. Please, uh, could you give free the rapporteur? <laughs> Ами- Давам думата на докладчика. Надявам се, че микрофонът ми работи, казва госпожа Ятамаки. Добро утро. Да. Имате думата. Yes, I said, do you have something to tell? Аз ви попитах дали искате нещо да кажете преди да почнем гласуване. Съвсем накратко, господин председател. Надявам се, че всички можем да постигнем съгласие по това, защото сега имаме възможността да изпратим послание за това какви са приоритетите на нашата парламентарна комисия. Ние искаме да се постигне увеличаване Смятам, че комисията по бюджетите трябва да прави урязване на бюджета, а не нашата комисия е тази, която решава кои, кои ще бъдат приоритетите за външната политика. Добре, започваме с гласуването. И много по-лесно да се гласува за 100 000 евро, отколкото за 100 евро. Това е доста често случай. И така, 50-15, кой е за? За. Против? Петдесет петнайсе. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50-16. Кой за? Против, въздържали се? Приема се. 50-82. Кой за? А, извинете, отпада. 50-17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Кой е за, кой е против? 50-18 гласуваме. Отново ще ви попита. Моля, спазвайте тишина. И моля, участвайте в гласуването. Иначе ще трябва да гласуваме по електронен път. 50-18. Кой е за? Против? Въздържали се? приемаше. От 83 отпада, защото беше прието следващо. 50-19. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50-20 за. Против? Въздържали се? Приема се. 50-20 се приема. 50-21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50-22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-24 за. Против. Приема се. 50-25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-26 за против, въздържали се, приема се. 51.18. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 51.19 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51.20 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 50.27 за. Против? Въздържали се? Приема се. 51, 51 и 50-28. идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51-14 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51-50 за? Против? Отново. За? 51-50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50-30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-47 и 31 за. Против Въздържали се? Приема се. Петдесет кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5110 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5111 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5166 за? против, въздържали се, приема се. 51-67, кой е за, против, въздържали се, приема се. 51-12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-03, кой е за, против, въздържали се, приема се. 51 12 за против въздържали се отхвърля се 51 03 кой е за против въздържали се приема се 51.39. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51.48 и, и 50.32. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50.33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51.13 за против. Извинете. Нека да гласувам отново. 51.13. 51.13. Моля гласувайте по електронен път. Бухгалтерия против ли гласува? Против. Край на гласуването. Отхвърля се. 51-7. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51, 49. 51.49. 51.21. 50.34. Кой е за? Против? Кой е за? против, въздържали се, приема се. 50 22 отпада. 50-35 кой е за? Против, въздържали се, приема се. Какво се случи с изменение? 51-13. Отхвърля се. защото вие гласувахте срещу вашия колега Гуалтиери. Was haben wir jetzt? 51. 51,8. Wer ist dafür? 51,8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50,36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-22, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 51. 51-4, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 51-60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-46 за, против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. 51-46. Was war das in Gultiere? 51-46. Ja. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 против, 22 за. 51, 59. Отхвърля се, отхвърля се. 51, 59. Кой е за? Против? Същото. Електронна проверка, моля. So one more in favor. You have the card? Okay, she has the card now. Yeah. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин. Отхвърля се. Господин председател, имаме друго гласуване и нямаме карти за гласуване. Добре, ще ще сложим, ще добавим вашия глас, но така или иначе все едно се отхвърля, защото 23 ма за, 23 ма против. И така, 51, 52, кой за? Против. Отхвърля се, защото никой не е участвал в гласуването. 51-52. 51-59. Кой е за? Социалистите. Против. Отхвърля се с голямо мнозинство. 51-23. Кой е за? Против. Приема се. Следващото отпада. 50-60. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 45 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 40 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Twenty-five. кой е за? Против? Електронна проверка, моля. 51-25. The vote Край на гласуването. It's adopted. Приема се. 50-61. Кой е за? 50-61. Против? 51-25. Въздържали се, приема се. 62 за. Против. Електронна проверка. Според мен се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. It's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51.5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62. Against. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против въздържали се, приема се. 43 и 26, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 41 кой е за, против, въздържали се, приема се. 27 in favor. 27 за, против, въздържали се, приема се. 46 in favor. 46 за, против, Въздържали се? Приема се. 47. Кой е за? Против? Въздържали се? Повтарям. 47. Кой е за? Въздържали се? Против? Приема се. 51.06. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17. Кой е за? Против. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28,50 за против, въздържали се против, приема се. 29, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 52, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 53 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 55 за? Против? Въздържали се? Приема се. 56. Кой е за? Against. Abstention. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 58. Кой е за? въздържали се, против, приема се. 59 кой е за, против, въздържали се, приема се. We'll come now to the external service, which is a compromise. Сега компромисите. Първо на докладчика. Кой е за този компромис? Против? Въздържали се? Приема се. 75 сега. За. 75. Против? Въздържали се? Приема се. amendment. Yeah. Yeah. 51-65. 51-65. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега. 50-80. 50-80. Това е Последното в приложените S1. 50-80. Последно изменение. Анекс S1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Не, не, не, не. Bon, das ist die Stellungnahme. Das machen wir jetzt Wir kommen nun äh, zu der Stellungnahme. И сега становището, което е подготвено от нас, от докладчика. Компромис едно. Кой е за? Против? Приема се. Дори и без гласуването на НП което ни води до 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 5. Кой е за? Против? Въздържали се?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 Wir haben sechs in zwei Teilen. Wer ist für den ersten Teil? Wer ist dagegen? Haltung? Das müssen wir checken. Въздържали се. Електронна проверка по първа част на изменение 6. Първа част на изменение 6. Край на гласуването. Мисля си, че доста хора не са гласували. Повтарям, първа част на изменение 6. Гласуваме. Гласуваме отново. 6. Първа част. Едно а Първа част. Моля, гласувайте по електронен път. И моля, гласувайте.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 Ако искате, можем да направим електронна проверка, но моля, участвайте всички както трябва. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 13 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Първа част на 13. Тя е Край на гласуването. Приема се. Втора част. За, против. Отхвърля се. 15. Три части. Първа част. За, против, приема се. 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 16. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 3, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 19, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 20, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 21, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 22, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. И сега по целия текст на проекто становището електронно гласуване. Моля гласуване. Край на гласуването. Приема се. 42 са за, 6 са против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 dass der doppelte Name eines Като че ли има две версии, а може ли докладчикът Софоклес Софоклеос да пъсни? А, така имате много известно име. Нека сега да пристъпим към гласуването, освен ако колегата докладчик няма желание нещо да каже. Απλά να σας ευχαριστήσω. Είναι η πρώτη συνάντηση που έχουμε και θέλω να πιστεύω ότι... Благодаря. Това е нашата първа среща и искам да кажа, че аз ще работя с всичките си умения, за да постигам нашите цели. Благодаря, казва председателя. Добре дошъл сред нас. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Сега с електронно гласуване моля да проверим за 15-то изменение. 15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 Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 41 за, 3 против, 4 въздържали се, т.е. приема се. И сега стигаме до гласуването по фонда за вътрешна сигурност. Госпожа Флотре е докладчик. Имате ли нужда да кажете нещо по темата? Не, добре, тогава започваме направо с гласуването. 11. За против. Нека пак да кажа. 11. За. Против. Да проверим с, по електронен път. Мисля, че се приема. Край на гласуването. 24 на 20. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се. Същото мнозинство приема се. 13 за. Против.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 Искате да проверим ли? Ето, моля, електронно гласуване за изменение 21. Край на гласуването. 26 на 21 приема се. 67 за. Против въздържали се приема се. 22 за. Против въздържали се приема се. 23 за, против. Нека да проверим по електронен път. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 25 на 23. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се, приема се. Извинете, отхвърля се, казва председателят. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се, приема се. 27 за. непрекъснато се получават различни мнозинства. Това е проблема. 27. За. Против. Приема се. 61. И 8, извинете. За, против. Въздържали се. Приема се. Нещо докладчикът иска да каже ли? до 39 в момента, до 41 всъщност. Може ли да гласуваме анблок? За? За гласувайте, моля. Против? Приема се. Добре, добре, нека да направим електронна проверка. 26 на 21 мисля, че е резултата, но нека да проверим. Край на гласуването. Мисис Оген. Много добре забелязахте. Е НП каквото можаха направиха. 42. Готови ли сте да гласуваме анблок? До 51. Анблок. едно 52 до 51, казва председателя, вероятно има предвид 42 до 51. Край на гласуването. 25 на 21. Приемат се. Компромис 2 сега. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отново искам да попитам докладчика колко можем да гласуваме анблок. 53 до 55 за. 53 за против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, нека да проверим по електронен път. 54 проверяваме. Geschlossen? Край на гласуването. 11 на 34 отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Копа, копа, копа. Три изменения от господин Копа за. Против въздържали се приемат се. Компромис 3 за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 Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Проверяваме. Край на гласуването. 21 на 27 отхвърля се. Втора част за. Против. Приема се. И сега стигаме до 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно 3 за. Против. Приема се. 8 за. Не, прави сте. Отпада. 64. За. Против. Отхвърля се. 9 за. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега по електронен път за целият текст, моля, окончателно гласуване. За.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 И така стигаме до осма точка от дневния ред. В бъдеще все повече ще се занимаваме с подобни въпроси. Въпроси, по които трябва да ви кажа, не са спазени сроковете. Сроковете за внасене на въпрос за писмен отговор. И е, тук става въпрос за едно питане от страна на Джудит Саргентини и Никол Кил Нилсен, адресирано до върховния представител на Европейския съюз и заместник-председател на Европейската комисия. Ще що се отнася до административното задържане от страна на Израел и случаят на Кадер Аднам. Дава се думата на вносителката на въпроса. Първият ми въпрос е към кого се обръщам? А, кой ще отговори на въпроса ми? А, комисията, добре. Прекрасно. Комисията. Да, да, вие ще получите отговор от външнополитическата служба външната служба на Съюза. Да, благодаря, господин председател. Първо бих искал да знам защо е забавата. Парламента до сега три или четири пъти напомня, че въпросът е внесен. Въпрос за административното, по административно правен ред задържане на, на палестинци. Предполагам, че от дипломатическа гледна точка работа е доста деликатна за външната служба на Съюза, поради което и въпросът и отнема толкова време да отговори. Върховният представител повдига въпроса за административното задържане при двустранни контакти, заявява своята загриженост. Парламентът през юли поиска резолюция, която е недвусмислено да заклейми тази практика на израелските власти – без а, изрично да се обвинява когото и да било, но така или иначе, отговор от външната служба на Съюза нямаме. А, господин председател, моля да изключите собствения си микрофон, така че колегите по-добре да ме чуват, пък и преводачите да се справят по-добре. Така, е, за мен е, има различни варианти на, на действие от тук нататък. Е, върховният представител заяви, че е много обезпокоена, че осъжда и така нататък. Но в край на края ще говорим за Израел от една страна и за палестински задържани лица от друга. И върховният представител казва, да, тази, този проблем е на лице отдавна. Това, според мен, не е достатъчно категорично като формулировка. И на мен ми се ще е да чуя какво смята върховната представителка конкретно по административно-правното задържане. Съответства ли тази практика на международното право? И ако не, защо категорично не осъди? Понеже е, парламентът е, през юли категорично поиска и изрично да се заклейми тази практика. Смята ли върховният представител външната служба на Съюза да се вслуша в гласа на, външната, на, на Европейския парламент? Да, другата вносителка. Бих искала просто да заявя, че когато зададохме въпроса, положението беше изключително тежко. Редица палестински задържани лица бяха започнали гладна стачка с тежки последици за физическото им благосъстояние, за тяхното здраве. По онова време въпросът беше изключително наболял. И на второ място, так, що се отнася до административното задържане, според мен е абсолютно задължително Европейският съюз да вземе ясно, категорично становище, понеже Израел, доколкото знам, е единствената демократична държава в света, която от години и мащабно прилага тази практика административно задържане. Ако ми позволите, бих искал да благодаря, прочим, на всички, които днес празнуват рождения си ден, неколцина са, това казва председателят. Госпожа Висентини от външната служба на Съюза ще отговори на зададените въпроси. Um, uh, first of all, I would like to, to apologize to the members for the delay with which uh, their uh, uh PQ has been answered. But... Първо бих искал да се извиня на уважаемите госпожи депутати, за закъснението, но отговорът бе подаден на 28 юни и бе внесен на вниманието на парламента на 6 юли. Не знам междувременно какво е станало. Макар и с закъснение, наистина признаваме, отговор е даден на 6 юли. Е, във, е, е, е заведен отговорът в парламент. А закъснението не се дължи на, на някакво неудобство, на, на някакво е, фактическо затруднение, е, а просто на административната процедура, която, впрочем, включва и многоезичен превод освен това, доколкото въпросът е отправен към върховния представител, отговорът му трябва да се съгласува с държавите членки, т.е. с съвета. Е, значи, тежка е наистина процедурата. По-настоящем се опитваме да, да оптимизираме нещата. Уверявам ви, че в бъдеще подобно закъснение няма да има. Сега, що се отнася до съдържанието на, на въпроса, ако не възразявате, господин председател, аз ще помоля колегата Габричи, който е референт за Израел, Палестина и а, близкоисточния процес във външната служба да даде подробен отговор по съществото на въпроса. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо, Бих искал да подчертая, че Темата наистина е на дневен ред и то отдавна е, и към нея външната служба се отнася е, с максимално внимание. Аз вече не помня колко часове и часове сме работили аз и колегите ми по този въпрос. И тук не става въпрос за конкретния случай на Кадер Аднан, за един отделен случай, който междувременно вече е освободен този човек, още преди да дадем ние своя официален отговор и мисля не на последно място в резултат от постъпките на нашата, на външната служба. Та, Първото, което бих искал да кажа е да уверя, макар че според мен парламента добре знае това, да, да уверя уважаемите депутати, че според външната служба въпросът е от първостепенна важност и е, е в центъра на нашето внимание в отношенията ни с всички страни от региона и в частност Израел. Тоест, ние не жалим усилия в опитите си е, да е, очертаем този въпрос и да заявим цялата си загриженост, която споделяме с вас. Това първо. Второ, когато става дума за административно задържане, трябва да се има предвид, че това не противоречи на закона, доколкото е уредено на практика във всяка държава по света. Е, на времето бях е, говорител на Министерство на вътрешните е, работи и при подобни случаи отново бях питан от представители на медиите за този режим. Какво искам да кажа? Тоест, на второ място, подчертавам, административното задържане е юридически факт, то е уредено от законодателството. А и, а и в съдебната практика на, на всички страни по света, на практика. Значи, ако се захващаме с този въпрос за административно съдържане от чисто юридическа, конституционна гледна точка, а ние, а ние непрекъснато се занимаваме от тази гледна точка с този въпрос в двустранните си контакти с Израел, се натъкваме на обстоятелството, че е, на, на окупираните територии се прилага Женевската конвенция и именно в светлината на този факт ние винаги разглеждаме въпроса. Женевската конвенция предвижда редица неща, в това число а, за а, нуждите на сигурността, може да се прибягва до административно задържане при а, редовно преразглеждане на условията. Израел спазва формално Женевската конвенция, трябва да кажем. Ето това е вторият момент, който бих искал да обърна на, на, да, да, да предложа на вашето внимание. Но тъкмо защото мярката е извънредна по, по смисъла на действащото право, Той и въпросът не може да не се свърже с фактическото функциониране на демократичната система в една или друга държава. Ако щете, бих могъл да, да прибегна до един малко а, лекомислен пример, но когато в Европа а, се играе футболен матч а, а, и а, когато има футболни хулигани а, сред публиката, полицията понякога прибягва до превантивно задържане, без да има каквито и да било основания е, от наказателно-правен характер. Тоест, е, изпреварващо се задържат лицата, е, без да са извършили нарушение на, на закона. А, и това се върши в сътрудничество между полицейските органи на различни е, държави. Ето това е, е случай на административно задържане по, по подозрения, по очаквания. Да, е, да, в сравнение с случая, който разглеждаме, този пример е, е наистина дребен и, и, не, и не е особено уместен, но някой, който би бил действителен терорист, то би трябвало и едната и другата страна, в случая и палестинската и израелската страна, да се е, договорят е, за наличието на потенциална опасност. Виждате, че нещата далеч не са прости. Не може просто да се заклейми практиката на административно съдържане, защото това означава да заклеймим всички правопорядъци по света. На практика обаче какво да стане? Има фактически е, два аспекта на суверенитета на една държава. След като навсякъде се прибягва до административно е, задържане и, и, и доколкото е, с практиката на самия Европейски съюз не е предвидено друго. Административното задържане е су, суверенно право, т.е. прерогатива на всяка отделна държава. Така се опитвам до някъде да обясня поведението на външната служба и да ви уверя, че не става дума за липса на решителност от наша страна. Въпросът наистина е тежък. И всъщност и надхвърля рамките на, на, на юридическата област и става политически. И така стигаме до третия момент. Независимо от писмения въпрос и писмения отговор, по-скоро ставаше дума за въпроси и отговори. Е, е, няколко десетки са, прочим, подобни е, те въпроси през последно време. Та, та на трето място, настрани от самия въпрос, в Европейския съюз се води дебат. Знаете, има няколко институции в Европейския съюз. Парламентът, парламентът задава своите въпроси и външната служба трябва да отговори, но тя не може да а, а, отговори без да отчита всичко друго, което става по-настоящем в Европейския съюз и съответно без да съгласува с комисията и, разбира се, съвета. И по една такава тема. Когато вие насочвате вниманието към конкретен персонален случай, такъв е случай тук, нещата някак се поупростяват, защото онова, което можеше да се направи, бе направено и официално а, по, по дипломатически канали и а, изходът бе положителен. Това е едно. Но когато повдигате въпроса общо, извън персоналния казус, за административното задържане, уверявам ви, нито външната служба на Съюза, нито която и да било друга служба, която е подчинена на междуправителствен механизъм, както, както е нашият, не би могла е, еднозначно, ако щете едностранчиво, е, да се е, произнесе. Е, не, не, не правя опит да се оправдавам от името на госпожа Аштън с 27-те държави членки. Просто искам да ви обърна внимание, че е трудно да се обвърже един персонален случай тук с общия въпрос за административното задържане в контекста на външната политика на Европейския съюз, такава каквато е тя днес. Е, е, изказването ми, напомням, не е оценъчно. Аз просто излагам фактите, обстоятелствата, такива каквито са днес в Европейския съюз. Ние сме нещо, нещо като е, в средата на сандвича, ако щете между Чуки на ковалня. Да, да, опитваме се максимално добросъвестно да посредничим. Да търсим конкретни постъпки, които са възможни. От една страна, съобразявайки се с конкретната обстановка, породила и въпроса от страна на Европейския парламент. Това е едната страна на сандвича, ако щете. А от друга страна, неформалния, ако щете, характер или недостатъчната конкретизация на този етап на външната политика на Съюз. Така, ако ми позволите, стоят нещата и в обратен ред е, бих искал да направя някои изводи. Първо, външната служба и върховният представител непрекъснато поставят на дневен ред този въпрос в двустранните контакти с Израел. Но не само по отношение на Израел, а и по отношение на държавите, членки на Европейския съюз. Знаете, че е, външнополитическия диалог не е в ръцете единствено на външната служба. И фактически тук нещата се свеждат до съвета за асоцииране и официалните изявления на Европейския съюз по двустранните отношения с Израел. Върховният представител предлага, разбира се, но 27-те държави членки имат право да се произнесат окончателно. Ето защо линията на Европейския съюз в хода на политическия диалог с Израел по административното задържане, както казах, се основава на предложения по инициатива на вашата служба, но на окончателни решения, вземани от 27-те. И в този контекст, по вашия въпрос, аз мисля, се опитахме да направим всичко възможно. А и господин Аднан, за когото вие питате, междувременно бе освободен. На второ място. А, да, ако смятате, че вече твърде много говорих, аз бих могъл без проблеми до тук да, да приключа. Бих искала да отговоря само за една минута, ако ми позволите. Благодаря ви. One minute, Да, имате една минута. И след това госпожа Тайн ще има една минута. Благодаря ви. Всеки има правото, всеки депутат има правото да е загрижен за някой, който е в затвора особено когато това става в контекста на един военен конфликт или окупация. В конкретния случай става дума за задържане на един член на джихад, който беше обвинен многократно при това в терористични действия и в незаконни финансови операции в полза на въпросната терористична организация. Авторите на въпроса искаха да се осъди това задържане, което, както научихме, е абсолютно законосъобразно. Тоест става дума за лице обвинено в тероризъм и лицето е било задържано въз основа на предишната терористична дейност, упражнявана от това лице не можем да отправяме политически оценки, не можем да изискваме от върховния представител да отправя подобни политически оценки при положение, че действията на компетентните органи са законосъобразни. Смятам, че нашите дейности в Близкия изток само увеличават объркването. Не трябва да заемаме страна без изцяло да сме анализирали това, кого се опитваме да защитим – и дали въпросното лице трябва да бъде защитено повече, отколкото всяко едно лице, което е задържано или обвинено. А може би трябва да помислим и за жертвите от терористична дейност на това лице. Да, Съжалявам, но вашият отговор далеч не ме удовлетворява и дори ме гневи. Ако ни казвате, че практиката съществува почти навсякъде по света, аз трябва да кажа, че това не е вярно. Аз съм юрист, адвокат. И трябва да ви кажа, че ако практиката съществува другаде, тя е ограничена във времето. Задържането във всеки случай е, е за кратко. Не може да се каже, че във Франция, в Германия, в други европейски е, държави членки съществува практиката такава, каквато тя се практикува в Израел. Административно задържане за неопределено време. Въпросът всъщност се свежда до времето. Разбира се, сроковете варират от няколко часа, в някои страни до три дни, но не повече. в, извън Европа може да има и до, и до една седмица срок на, на административното е, задържане, т.е. На, на предварителното полицейско задържане, преди да се вземе мярка за неотклонение срещу лицето, но, но във всеки случай оттам нататък всичко трябва да стане по съдебен ред. Сега, ако някой се твърди, че е терорист, той не може да бъде е, обявен за такъв без съдебно решение и фактически без съд и присъда е, някой е, е, е лишен от свобода и, и никой не се произнася по неговата съдба. Ние много и много конкретни примери до сега сме, сме привеждали. Председателят прекъсва турката, но е, ставаше въпрос за когато се правят съпоставки, да се правят осведомен. Благодаря, господин председател. Ако външната служба е, ми отдели 12 на минути, аз бих могла и да приема, че на мен гледат сериозно, но уви не е така. Опасявам се, че вие просто не се отнасяте сериозно към нашите възражения. Ако госпожа Аштън е, смята същото, е, което очевидно смята представителя на комисията, то единството, което можем да кажем е, че посланието просто не е стигнало до Израел, защото практиката на е, такова задържане без съд и присъда продължава. На 5 юли Европейският парламент в своя резолюция заявява, че трябва да се сложи край на практиката на административно задържане благодарение на която практика палестинци биват задържани без съд и присъда, без обвинителен акт. Аз също съм подавала писмен въпрос до госпожа Аштън, а именно, какво смятате да направите, госпожа Аштън, та това послание да стигне. <coughs> Инак логореята продължава. Говори се и се говори. Едни биват заклеймявани от международната общност, други, Израел, не, казва се, да, ние сме загрижени, и до тук. Нищо по-силно във политическите декларации на Съюза. Оставам с впечатлението, че далеч по благосклонно се отнасяме в формулировките си към Израел, отколкото към други страни. Много ви благодаря. Мисля, че можем да приключим дебата с това. Бих искал да преминем към следващата точка от дневния ред. Госпожа Глобашкова е днес сред нас. Тя ще ни запознае с ситуацията Тази седмица състоя среща на посланиците от цял свет в Ирак и тя ще ни информира, също така ще информира също и председателя на парламента wenn diese Botschafter aus И мисля, че беше постигнато съгласие, че ако тези срещи на посланиците се провеждат, ние трябва да знаем своевременно, за да можем добре да се подготвим към тях. В региона, в Ирак се случват много неща, затова ще помоля госпожа Хубашкова да ни запознае с това какво се случва. Благодаря ви, госпожо Хубашкова, за цялата извършвана от вас дейност. Вие наистина сте силният човек в Европейската служба за външна дейност. И Разбираме, че работата ви е тежка предвид цялата ситуация, сигурността в Ирак и в Багдад. Познавам хора, които работят там. И знам, че условията наистина са много тежки. И също така Нашето представителство там работи при ужасяващи условия, в най-лошите, в които работи едно представителство на Европейския съюз, в сравнение с други представителства, те просто едва се справят със своята работа преди тежките условия. За това, когато ние изпращаме хората да работят по света, ние искаме да им създадем подходящи условия, за да могат те да работят пълноценно. И наистина трябва да стремим работата да се извършва надлежно и трябва също така сме благодарни и да оценявам високо тези хора, които работят в тези тежки условия. Много ви благодаря, господин председател. Обикновено хората казват в началото, за мен е голяма чест и удоволствие да се изказвам пред такава аудитория. Вие сте мои бивши колеги, продължавате да бъдете мои колеги в борбата за по-добро бъдеще в Европа, за повече стабилност и сигурност както в Европа, така и в цял свят, което е важно за Европа. За мен наистина е удоволствие да споделя моите мисли с вас. тук виждам представители на посолството на Ирак и бих искала да ви споделя моето истинско експертно мнение не само за това какво се случва в Ирак, но също така ще отправя и послание за това какво се случва в региона. В момента Ирак е прекалено нестабилен, за да може да поеме на плещите си всичките последици от случващото се в Сирия. Ирак е една много дълбоко разцепена държава между различни вероисповедания. Остатъците и последиците от американската окупация не са решени. Няма федерализация, няма закони за разпределяне на огромните печалби от продажбите на петрол и газ. Иракския народ изобщо не усеща тези пари. Ситуацията е много сложна и през последните месеци и години наблюдаваме как се разпада Ирак като държава. Виждаме как се формира държавата Курдистан. Защо всичко това се случва? Ами заради Сирия. На заседанието на ръководителите на делегации ние осъзнахме, че ние започваме все повече да говорим за Босна, когато говорим за Ирак. Виждаме, че се създават отделни огнища, отделни територийки. Има една кюрдска зона, която е много силно подкрепена от Башар Ласад. Също така има сунитски племена на Запада. И Халап и Алепо могат да станат Сараево. Тази седмица ще състои неофициално заседание, посветено на Сирия. Ние сме убедени, че етническото, етническата чистка вече е започна в Сирия. Американците искат Турцията да участват активно и да създадат, да отворят буферната зона, докато турската армия много ясно заявява, че ще го направи само ако можем да направим това, което трябва да направим с ПКК. Турските въоръжени сили редовно бомбардират Северен Ирак. И ако позволим на въоръжените сили на Турция да започнат да участват, това ще означава участие на НАТО в Сирия. Това може да означава да имаме много сериозни проблеми с курдите. С кюрдите. Има някои предложения. Барзани, който е председател на съвета на кюрдите да обедини всички кюрди. Но ако той го направи, той ще трябва да приобщи ПКК и това ще означава пряк конфликт с Турция. Влиянието на Турция върху Сирийския национален съвет е много голямо. Турция прави всичко възможно да прочисти Сирийския национален съвет това може да означава, че Сирия може да се каже под турско влияние и това ще има последици за кюрдите. Ние видяхме, че това може да доведе до пре... повторно начертаване на границите. Ситуацията е много обезпокояваща. Освен това, е сложна ситуацията и в Ливан и ако продължат затрудненията с Хизбола и Ливан може да се разпадне като държава. Ще имам, имаме един продължителен етнически конфликт на нашата граница с източното Средиземноморие. В тази сложна ситуация това, което се случва в Ирак, е нещо, което ни позволява да говорим за интернационализиране на ситуацията в Сирия и каквито и международни механизми да създадат, Ирак трябва да бъде включен в тях, като се отчитат всичките фактори за нестабилност там. Кои са основните действащи лица? Определено Русия. И ние трябва да върнем Русия на масата на преговорите. Трябва да възобновим диалога между Русия и Европейския съюз. Ние много сериозно работим върху това. Независимо от това, както вече казах, може да имаме много негативни последици от това, което се случва в Ирак. Това, което се случва в Ирак, означава, че има отделни етнически и конфесионални групи. Няма иракски народ като такъв. В Ирак се води война и от, от 30 милиона души, в момента 6 милиона души все още се водят безследно изчезнали. Няма доставки на електроенергия. Дори в столицата има проблеми с течаща вода. 90% от територията няма канализация. Дори там, където е имало някога канализация, тя много често е разрушена. Милиони хора живеят в абсолютна бедност. И ние, европейската делегация, се сблъскваме с един проблем, който бих нарекла несправедлив проблем. Вие много често говорите за този проблем и това е лагерът Ашраф. Хората от този лагер в момента се преместват в един по-добър лагер, Хория, който се финансира от е, Института за стабилност с европейски средства. Там има вода през цялото време имат 24 часа в денонощието електричество. Лично аз не разполагам с течаща вода електроенергия 24 часа в денонощието. Генералът, който отговаря за прехвърлянето, ми каза, нашето семейство никога не е имало 24 часа в денонощието електроенергия. Независимо от това, бих искала да използвам времето си за изказване, за да изтъкна един важен момент. Вече има хора в лагера Хурия, в новия лагер, които са жители на държавите членки. Държавите членки, които са задължени да приемат обратно тези хора. Така че онези от вас, които представляват тези държави членки, трябва да направите всичко, вашите държави да върнат тези хора. Става дума за почти 400 бежанци, чието статус на бежанци е потвърден. Те би трябвало да бъдат отново приети от вашите държави членки. И вашите държави членки трябва да приемат тези беженци. Това много ще помогне, включително на Европейския съюз и на правителството на Ирак. Правителството на Ирак в момента е подложено огромен международен натиск и прави всичко, което по силите им да запази сигурността, да няма никакви инцидентни със сигурността. Имаме също така шестранни преговори с Иран по ядрената му програма. Вече 200 кг е обогатения уран, с който разполага Иран, а 230 е критичната маса. Помолихме баронеса Штан да води преговори. Това са изключително важни преговори и трябва да кажа, че ние много високо оценяваме нейната роля. Ако САЩ и Русия не искат да говорят и не могат да говорят за Сирия, те могат и искат да говорят за Иран. Моля, подкрепете тези преговори в максимална степен. Има и други сложни проблеми с базата на Алкаида в Мосол. Има иранско влияние, има война в Сирия. Ситуацията с Кюрдистан продължава да бъде сложна. Ние живеем в контейнери в нашата, хората, които работят в нашата делегация. Аз дори нямам кола и нямам също така телохранители, нямаме служба за охрана. Това, което се случва днес е, че още една година няма да мога да разполагам с хора, които да ме охраняват и ще продължа да живея в контейнер. Моля, засилете капацитета на Европейската служба за външна дейност. Благодаря ви. Много ви благодаря. господин Стивен, ръководител на делегацията за отношение с Ирак. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Хубашкова, за вашето изложение. Да, наистина, Изцяло подкрепям това, което вие казахте, господин председател. Наистина е възмутително, че представител на Европейската външна служба трябва да живее в подобни условия. Аз съм посещавал Багдад и съм видял с очите си условията, в които живее и работи Яна. Това не е приемливо за нито един представител на Европейския съюз. И вие, господин председател, подчертахте, че няма никаква сигурност, никаква охрана. Аз бях в Багдад, когато напуснахме зелената зона, за да се срещна с президента Талибани и имаше терористично нападение, извършено от преминаваща кола, съвсем близо до мястото, където се намираше нашата кола. Насилието продължава и е всекидневна реалност. И да оставим нашите представители незащитени абсолютно неприемливо. Аз бях абсолютно шокиран от това, което чух от госпожа Хубашкова – е, тя ми каза за гласуването тази сутрин. Трябва да има някакъв начин, господин председател, да се върнем към тази ситуация. Не можем да оставим Яна и нейния екип, колкото е малък този екип, което вече само по себе си е позорно. И когато чувам, че Европейската служба за външна дейност има 50-60 души на Баханските острови и 5 или 6 човека в Ирак, това вече буди доста съмнение. Така че наистина бих искал да помоля нашата комисия и вас лично, господин председател, да помислим как да преодолеем тази много неприятна, много отрицателна ситуация. Също така подкрепям казаното от Яна за Ирак. Да, аз виждам влушаване на ситуацията там. Миналата седмица 26 души са били екзекутирани само за една седмица. Всеки ден се екзекутират хора и трима от тези 26 човека бяха жени. Human Rights Watch и Amnesty International казват, че те не могат да установят кои са били тези хора, какви са били обвинения, предявени към тях. Иракските компетентни органи казват, че всичко това са терористи. Но това, което ние знаем, че по телевизията Аларакия ние виждаме пребити от бой хора, които ги показват телевизионните камери и очевидно тези хора са били измъчвани в Сирия и за тях да се казва, че те са терористи и да бъдат те осъждани на смърт само възоснова на техните самопризнания, които очевидно са били изтръгнати чрез мъчения. И те нямат абсолютно никакъв достъп до правна защита, до справедлив процес и просто биват обесени. Ситуацията с човешките права се влушава и става катастрофална. И независимо от това не чуваме никакви възражения или оплаквания от САЩ. САЩ, разбира се, изпитва чувство за вина, че те заедно с моята страна, Обединеното кралство, в това, което де-факто е една незаконна война и окупация на Ирак, която доведе до убийството на десетки хиляди иракчани от цивилното население. И сега САЩ искат да оставят в Ирак като свое наследие една функционираща демокрация. Обаче беше, бяха, изгубени, бяха изгубените избори от Малаки, но така или иначе той успя да бъде назначен за министър-председател благодарение на помощта на молите от Иран. И всички тези хора сега всички, дори които му помагаха да се издигне на власт, в момента поставят под съмнение неговата легитимност. И се очакваше Министерството на вътрешните работи да бъде дадено опозицията, обаче той става всичките силови министерства в свои ръце и де-факто става диктатор. Ние знаем, че също така, че хората са отвличани и изчезват безследно. Изтезанията са всекидневна практика. Знаем от е, статистическите данни от международни организации, че Ирак е втората по корумпираност държава в света, отстъпва само на Сомалия. И госпожа Хубашкова току-що ни каза, току-що има огромно богатство, което се получава от продажбите на петрол. Милиарди долари се вливат в тази страна и изчезват. Когато аз бях там преди една година, аз чух уверени от правителството, че до половин година ще бъдат решени проблемите с водоснабдяването и канализация. Това изобщо не се е случило. Парите просто изчезват. Всички в тази парламентарна комисия и вие, господин председател, трябва много внимателно да разглеждаме въпроса за бъдещата помощ, безвъзмезна помощ на Ирак. Трябва да обвържем безусловно тази помощ с доброто управление. И освен това трябва да кажем на Нориал Малаки, неговото правителство, че ако не се подобри ситуацията с човешките права, ако не се започне предоставянето на необходимите услуги, като електроенергия, течаща вода, канализация на хората, ако правителството не изпълни споразумението за формиране на коалиционно правителство и ако не бъдат дадени ръководни постове на представителят на опозицията, ние ще направим още една стъпка напред и ще наложим санкции срещу Ирак. И последно, господин председател, Нориал Малаки наскоро посети Техеран и се срещна с върховния лидер на Иран Аятола Хаменей. И той беше поздравен от Хаменей за три неща. Първо, браво за това, че изритахте американците, браво за това, че открито подкрепихте Башара Аласад и браво за това, че е, съсипахте муджахедините. Ако това са нещата, за които той получава поздравления, това е позор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Трябва доста експедитивно да действаме, защото имаме среща и с нашия бъдещ представител в Украина. Една минута, госпожа Омен Ройтен. Само една минута ли ми давате? Една и половина, защото имат рожден ден. Определено има проблем. Проблем с, за хората, които живеят в една много трудна ситуация. Ние даваме пари, но защо? Защо тези пари не се използват за подобряване на положението? Второ, политическото въздействие говорите и влияния. Говорихте за Турция. Турция е член на НАТО. И би следвало там да се повдигнат тези е, въпроси. Аз съм докладчик за Турция, вие знаете това и винаги ни казват, че ПКК трябва да бъде е, овладяна или победена. Но ПКК има своите връзки в Ирак и ние какво правиме като европейци, за да подпомогнем Турция? Не можем само да казваме прекратете всичко. ПКК има терористична дейност и в Турция. И каква решение може да се търси на въпроса. Нека да помислим и по този въпрос. Благодаря. Госпожа Тайм, една минута. Да, е, времето никак не е достатъчно. И за съжаление, аз днес нямам рожден ден. Благодаря, благодаря за толкова пространното представяне на ситуацията. Няколко думи за Сирия. Аз посетих Ирак преди известно време и е, напълно съм съгласна с това, че има реални проблеми с е, електроснабдяването. Просто е много тежък въпрос. Имам два въпроса. Според е, информациите, които имаме, новия лагер е по-добър помощникът на президента, който отговаря за лагера, е, направи визита в е, Берлин и каза, че е, стария лагер ще бъде разпуснат изцяло до края на годината. Взето е решение. но за съжаление европейските страни не си сътрудничат достатъчно и не се грижат достатъчно за собствените си граждани. Те би трябвало да ги вземат обратно в страните си. Вие цитирахте тук една е, цифра. Всъщност има ли точни данни колко жители на Европейски, колко граждани на Европейския съюз е, в този лагер? Доколкото е, знам, говори се, че 98 души, които пребивават в лагера, са търсени от Интерпол. Имате ли някакви данни по този въпрос? И за да бъдат изведени от лагера тези хора, трябва да има съгласието на Европейския съюз. Наясно ли сте с това? Правени ли са проверки? Разговаряли ли сте с хората в лагера? Е, те дали искат всъщност да се върнат в Европейския съюз? Или в е, Иран? Е, председателят прекъсва оратора за това, че тя говори прекалено бързо. Следващият оратор – благодаря, благодаря от името на групата на Зелените за отличното ви изказване. Много, много впечатлителни бяха вашите думи за това какви са заплахите не само за Ирак, но и за региона. Мога да кажа, че не мога да кажа, че с удоволствие ви слушах, но беше много, много интересно и много високо оценявам вашата преценка за ситуацията. Един коментар имам и един въпрос. Започвам с въпроса. Каква е ролята на Саудитска Арабия в региона? Считате ли, че тя е част от проблема или е част от решението? От това, което чуваме от хора в региона, се прави извода, че Саудитска Арабия финансира твърде много ислямистите в региона, т.е. едва ли е част от решението. А, ние може би не сме достатъчно критични към ролята на Саудитска Арабия в това отношение. Как би следвало да процитираме? И е, един коментар. Е, благодаря за е, напомнянето ви за лагера Шраф и за призоваването на страните членки да приемат обратно своите граждани. Но все пак трябва да имаме предвид, че доста често се говори, че лагерът Шраф е основния проблем за страната. Може ли все пак да ни кажете е, нещо повече по въпроса? Много високо цена факта, че коментирахте и всички проблеми с електричеството, водоснабдяването и това и всичко останало. Нека да е ясно, че лагерът не е единствения проблем на тази страна. Окей, oh, okay, um, okay, Uh... Лагерът Бешраф. Е, действително, а, лагерът Кампурия не е много по-добър от Башрев, но чисто техническо отношение е по-добър, по-добър дори от мястото, в което аз живея. Общо зато разликата е, че там при тях няма басейна, при нас има. В Башраф има мощности, които се финансират от Европейския съюз. 64 е, души е, провеждат там ежедневно разговори с е, новодошлите в лагера да се определи кой има право да получи статут на бежанец. И хората по два дни, примерно, преминава едно интервю с един човек, защото хората там си измислят всичко. Измислят си имена, измислят си биографията и се от огромни усилия са необходими да разберем кой, как се казва, какво се е случило до този момент. А, ние се опитваме да изготвим и доклади, а, директно да ви ги изпращаме, така че вие да имате данни. А, германския посланник върши неописуемо трудна работа а, получава обвинение, че е нацист, фашист, включително от Нью Йорк Таймс и от Вашингтон Пост. просто възмутително е европейски, германски посланник бива наречен в предствата на нацист. А що се отнася до броя на хората, които трябва да се върнат в Европейския съюз, Германия по, прие т.е. имаше ангажимент да приеме свои граждани, но не го направи. Испания, има граждани на Испания, на Италия, които трябва да бъдат приети обратно в своите страни. Това просто трябва да се направи. Саудитска Аравия, финансира и исламистите, вашия ком- коментар. Да, действително тя ги подкрепя в всички аспекти. А що се отнася до Сирия, въздействието на Турция, на турския ислямизъм в Сирия, всъщност влиянието на Турция е много по-високо от Саудитска Арабия в Сирия. И в всичко, което се говори за Саудитска Аравия, всъщност има измерения за Египет. Разбира се, трябва много внимателно да следим и какво прави Саудитска Аравия в Пакистан. Ние се опитваме да правим това. А, що се отнася до средствата, Европейския съюз е платил на Ирак над 1 милиард Става дума за финансиране на операцията на ООН е, за членовете на тези мисии и техните семейства над 60 души. Но, моля, направете така, че парите, които се изливат там, да бъдат признавани и от ООН. В момента има безкрайно много мисии там, които винаги се финансират от е, Европейския съюз и никога не виждаме дори знамето на Европейския съюз издигнато там. Над 30 проекта има, има безкрой, безкрайно много проекти, които би следвало да бъдат контролирани. 400 милиона евро са проектите, по които се работи. Аз нямам охрана, не съм в състояние да правя каквото и да било проверки. Ирак няма нужда от пари. Той има над 50 милиарда излишък в е, бюджета си. Те не са наясно как могат да изразходват тия пари. Те не могат да е, влизат в договорености, те не ги е, спазват, нямат система за държавни поръчки. Те нямат нужда от пари, имат нужда от експерти, наши експерти, които да ги съветват в е, съответните министерства, да се е, създават, да се формулират договори с западни компании и после да се следи за изпълнението им. Просто няма нужда от пари, има нужда от нашата помощ, от а, е, а, помощ в това да бъде поет нашия опит не да им се дават пари. И накрая, законността, корупцията, изчезването на лица, е, затворите и така нататък. Ирак е, в края на кращата е страна номер едно в списъка на терористите. И ние трябва да работим, да се борим против тероризма. Има двустранни споразумения, има споразумения за партньорство и сътрудничество. И много ви моля, работете за подписването на тези споразумения, защото именно по този начин можем да се борим а, срещу тероризма. Над 60 души са в а, затвори там. Изпратени са много специалисти, които да работят и да предоставят помощ на властите в затворите, включително затвор, за, на един от затворите, който приема главно членове на Алкаида. Стотици милиона евро струват тези мисии на специалистите. Ние имаме капацитет, обаче нямаме възможност да работим. Ира, Кчаните, например, нямат никаква идея за това какво означава законност. Затова много ви моля, подкрепете нашите усилия, подкрепете процеса на подписване на споразуменията за партньорство и сътрудничество. Благодаря. Благодаря, госпожо посланник. Пожелавам ви всичко най-добро е, във вашата работа и се надявам, че съвсем скоро ще чуем отново от вас. С което стигаме до следващата точка от дневния ред. Остава ни